Искам всеки да си вземе мястото. For... Днес е доста натоварен дневния ред, затова искам да ви приветствам с добре дошли тук. Искам да ви напомня още веднъж, че това заседание се предава по интернет. Затова гледайте така приятно и се усмихвайте. По отношение на проекта за дневен ред, искам да предложа някои промени. Искам внимателно да слушате, защото трябва да прием измененията в дневния ред. Първата промяна е свързана с доклада от господин Лухан от, постига, за постигането на реално сближаване в економическото развитие, като предпоставка за а, глобална, за световно а, конкурентоспособност, като е, се съгласихме координаторите да отложим гласуването за следващото заседание. Това е свързано с огромния брой поправки, които все още пристигат и трябва да ги отработим. Втората промяна, която е свързана отново с решение на координаторите, предлага се да добавим 13-та точка А към нашия дневен ред, което е обмяна на мнения за предложението на економическата комисия по отношение на регламента за държавна помощ, свързано с конкурентоспособността. И третата промяна в дневния ред е свързана с становището на господин Бощинаро по отношение на доклада по собствена инициатива на Комисията по економика по отношение на Черноморието, Черноморския регион. Това не е спешно, затова може да го отложим за следващи заседания. Затова, ако сте съгласни с току-що представените от мен промени и ако няма други искания за по-нататъчни промени, ще ви дам след малко думата. Ако няма изменения, можем да приемем дневния ред. И сега давам думата на господин Пипер и той ще говори на собствения си език, за това трябва да си сложа слушалките. Благодаря, госпожо председател. Всъщност имам въпрос във връзка с заседанието на координаторите тази вечер. По доклада Бриан аз смятам, че първо че трябва да има местен економически растеж, за да има местно благополучие. И именно нашата комисия е компетентна по този въпрос, а не някоя друга комисия. Не е комисията по околна среда, например. Много често докладчиците по тази тема винаги са зелени и не бива да се допуска по толкова важна стратегическа тема е, точка, която отива далеч отвъд нашите компетенции, не трябва да е, допускаме да бъдем на страна трябва е, да видим е, как този доклад е, да попадне при нас. Той, трябва, той беше отхвърлен, но трябва да се върне като правомощие на нашата комисия. Благодаря наистина. Това е за утрешното заседание. Ако по време на заседанието на координаторите се достигне до някакво заключение, че трябва да изменим дневния ред и за утре, това също можем да го направим. И по време на заседанието на координаторите ще си припомним и историята на тази точка, защото през октомври миналата година имаше доста дискусии, след което взехме решение, възоснова на което е и сегашното становище, но това ще го разгледаме като като въпрос по време на заседанието на координаторите като първи въпрос. А ако няма други забележки към момента, да разбирам, че приемаме дневния ред с а, а, тази потенциална точка, която е зададена от Маркос Пипер. Също така искам да ви напомня, че утре имаме гласуване в 9 часа, точно в 9 часа. За това ви моля да си донесете картите за гласуване за утре. Сега можем да продължим с втора точка от дневния ред, което е приемане на проектографика на заседанията на Комисията по регионално развитие за 2011 година. Получихме този календар. Както може би вече знаете, той е изготвен от службите на парламента. В него са отразени много критерии, като основните са доколко има зали, преводачи и също така какъв е профила на всяка комисия. Трябва да се вземе предвид лингвистичната гледна точка на тези заседания. Разполагате вече с този календар имаме 11 редовни заседания, имаме право на изваредни заседания, но изварените не са посочени в календара на редовните. Виждате, че повечето срещи, които ще имаме са в началото на седмицата, понеделник, вторник или сряда, по принцип до момента се провеждат две полудневни срещи, но ще има известни изменения, известни промени. Има тук заседания, които ще са само половин ден или пък три по половин ден. Но принципно два полудневни посочени като заседания имаме тук и можем да преминем към трета точка от дневния ред – което е съобщение на председателя. Искам да ви информирам за решенията, които са взети от координаторите по време на заседанието от 6 септември в Страсбург координаторите решиха да предложат следните становища, които да бъдат изготвени от членовете на Комисията по регионално развитие. Първо за актуализация на плана за действие за енергийна е, ефективност, което е доклад по собствена инициатива от ИТРЕ и ЕНП и професор Коласка Бобинска ще изготвят това становище. Втория доклад по собствена инициатива или по-скоро становище становище по такъв доклад е относно промишлената политика в глобализираната епоха. Отново това е доклад по собствена инициатива на ИТРЕ. Социалистите и демократите получиха това становище. Франческо Де Анджелис ще го изготвя. След това ще има и е, чрез писмена процедура координаторите решиха да предложат още две становища за изготвяне. Едното ще е за държавна помощ за затваряне на въглишни мини, които не са конкурентни. Тук Ян Бжежина ще изготвя становището. Основната комисия е по економически въпроси, водещата комисия е тя. И второто предложение е да има по отношение на решението на Европейския парламент и съвета за застаряващото население. Това е година, която ще се обяви до година. Това ще е годината на застаряващото население. ЕНП ще изготвя този доклад, но все още нямаме човек, който да го изготвя. Ако няма коментари по тези пунктове, да преминим към четвърта точка от дневния ред, което е размяна на мнения с комисар Януш Левандовски, който отговаря за финансовото планиране и бюджета към Европейската комисия. За тази размяна на мнения имаме време до 4.30, така че се надяваме пълноценно да използваме това време. Без повече отлагане искам да дам думата на господин комисаря. Колкото време му е необходимо, може да го вземе, за да обясни всички въпроси, които той смята, че са най-важни за всички нас тук в Комисията по регионално развитие и се надяваме да има коментари и, и въпроси след това. Добър ден! Благодаря, Данута, за вашата покана. Този въпрос е много интересен за мен, така че поканата да бъда тук определено е много приятна. тук, като че ли по принцип, е, използвам английски, това е доминиращ език. Ще започна с графика, защото пред нас се очертава един, така се каже, горещи, пърлив бюджетен сезон. И тъй като този сезон едва сега започва, за това трябва да се отложи за октомври така наречения преглед на бюджета. Относно така нареч... нареченото економическо управление, в края на септември, 29 по-точно, комисията ще представи предложение за економическото управление. И някои от въпрос... предложенията на комисията ще засегнат директно кохезионната политика и също така наречената котия за санкции. А, но, а когато вече се стигне до бюджетната ревизия, до бюджетната ния преглед, ще се видят какви са първомощията за, новите, за новата комисия. И като че ли се оказва, че парламентът е едно от най-подходящите места за това преразглеждане. Другите институции се средочават повече върху бъдещия бюджет за 2000, до към 2013. През август а, дадох едно така невинно интервю, в което се казваше, че а, имаме правомощия, отпуснати на комисията, и че ще има един анекс с изброяванията на всички източници, които биха могли евентуално да да намалят националните квоти, националния принос към европейския бюджет. Това ще бъде трудно, но ние така или иначе трябва да се съсредоточим върху нашите собствени ресурси, а не само да обсъждаме какви са разходите. Относно стратегията за кохезия, за сближаване, че е много важна за нас. И идеята тук е да видим как ще структурираме нашата кохезионна политика и отвъд 2013 година. Общата селскостопанска политика също трябва да бъде преструктурирана. Вече има подготвителни стъпки, които са взети за изграждане на тази многогодишна рамка. И ще има един многогодишен пакет от мерки, който ще бъде представен до юни следващата година за следващата рамкова програма. Цифрите за след 2013 година ще бъдат представени, но аз лично не мисля, че обстоятелствата ще бъдат особено по-добри от настоящите. Мисля, че дори ще трябва да бъдем още по-стрикни, отколкото сега. защото всъщност а, правителствата са призовани да затегнат коланите на бюджетните си а, програми, особено от 2012 година нататък. Така че юни или може би малко по-рано, преди да се изготви и представи законодателния пакет, ние ще се опитаме да представим пред вас тези мерки и е, да видим как точно ще процедираме, без да си правим някакви иллюзии за бъдещето на европейския бюджет крайният пакет за бюджета ще се появи вече в окончателен вариант към 2000, края на 2011 и се надяваме а, да нямаме кой знае какви препятствия, въпреки че все пак а, може да, да възникнат проблеми по време на а, изборите, свързани с датското председателство, после и с изборите във Франция през 2012. А, така че дъчаните и датското председателство ще бъде много затруднено, предполагам. Но така иначе ще има дискусии в парламента. Парламента, който има все повече правомощия според Лисабонския договор. И урокът ни от 2004 и 2006 година е научен, мисля. И не бива да отлагаме прекалено много началото за следващата финансова перспектива. Просто това ще бъде загубено време. Искам Да, тук ви сервират и кафе. При нас даже и това няма. Това е привилегия. Там ще се постараем да покажем добрата воля между, между институциите и да представим бюджета за 2011 година, който беше изготвен след процедура по помирение с парламента. Имаше, както знаете, голямо противоречие между двете институции, но за първи път имахме също така и едно единствено четене. И за първи път, в крайна сметка, стигнахме до такова важно споразумение между две големи бюджетни сили. Ще се средоточим също и върху Европа след економическата криза. Разбира се, знаете, че економическата криза вече има а, своето отражение върху европейския бюджет не говори само за бюджетния баланс, но също така и за средства от порядъка на 50 милиарда евро. Бюджета е пряко засегнат от заемите, които бяха отпуснати за стабилизиране над 60 милиарда евро за страните от еврозоната. И сега бюджета е, е тясно обвързан с механизма за стабилизиране. Това, което е новото е, че ще има една котия с инструменти за санкциониране. Но тези санкции не трябва да бъдат концентрирани само върху кохезионната политика. Те трябва да засягат всички елементи, иначе всъщност ще се получи само едно теоретично наказание само за някои държави членки, които не се възползват от кохезионната политика и които така или иначе нарушават пакта за стабилност. Целта е да дисциплинираме Европа след кризата. Аз лично не съм за а, допълнителна м- стрикност в нашите мерки. Целта ни е обаче е да имаме все повече доверието на потребителите на финансовите пазари. Ние трябва да помислим също така как да насърчим едно, един дух за борба срещу кризата в Европа. Много добре знаете, че според Лисабонския договор се засилва кохезионната политика и нейното териториално изменение, не само социалното. Това може да се окаже първоначален инструмент за по-добро мобилизиране на всичките ни териториални а, предимства. И аз, разбира се, съм в, в контакт с Йоханес Хан, който е комисаря и отговарящ по тази тема и редовно ще докладвам пред комисията Реги. Ако погледнете е, документа от 13 юли, може би ще разберете горе каква е нашата, как, нашата стратегия след 2013. Като цяло трябва да има една европейска политика за развитие, И промяната, която започна в Организацията за развитие, всъщност върви в посока кохезионна политика, без бариери. Разбира се, трябва да имаме такава политика на няколко нива. Защото повече от 70% от настоящите ни програми, регионални програми, вече се прилагат на регионално ниво – и те първа ще трябва да комбинираме тези програми с други нови, които са на европейско ниво. Но тези програми трябва да се разглеждат винаги като дъл... дългосрочен план, обикновено 5 годишни, 7 годишни или пък сега, както се говори за два пъти по 5 години, с преразглеждане между двата периода – тази политика трябва също така да покаже на общественото мнение ролята и ползата от фондовете, които ние използваме и как те допринасят за териториалната кохезия и как евентуално да се включи фонда за селскостопанско развитие измежду инструментите за териториална кохезия. Относно БВП, слушах доста изказвания относно новите мерки, така наречените пост-БВП или след БВП мерки. И мисля, че БВП трябва да остане един от основните критерии за избор. И така бихме могли да, да преценим какво ще стане през 2014, например. И предполагам, че колегата Хан мисли да направи всичко възможно, за да запази своите цели по кохизионната политика. Това е по идеята за промяната и за упростяването. Вече има цифри, конкретни цифри. Разбира се, нека да не забравяме също така, че може да има грешки, но тук всъщност говорим и за а, нивото на грешки, които, което е допустимо. Ние трябва да подсилим а, различните инструменти, с които разполага европейската политика. А, Например, и да презгледаме, например, финансовата регулация, като в нея вече се включва и публично-частното партньорство. Имаме натрупване на проблеми в различни области и трябва да се сроточим също и над някои регионални стратегии, като за Черно море, за Балтийско море, за Дунав. Разбира се, трябва още да ги дискутираме. Знам, че колегата Йоханес Хан не е особено голям привърженик на подобно разделно разглеждане на някои макрорегиони, но това все, те първо ще бъде дискутирано. Това, което наистина има значение, е да използваме цялата възможност на кохезионната ни рамка за бъдещето на Европа. Със сигурност няма да е лесно. Още повече, че в момента има едно разочарование от политическата класа на Европа – много е важно да се разбере защо се прави тези ограничения, така както каза колегата Шулман Бренси. такъв е проблема в ландерите в Германия. Така че ние трябва да оценим много задълбочено проблемите, за да можем да защитим тази кохезионна политика. Това е, което имах да кажа за начало. Сега ще ви изчакам, ще чуя вашите въпроси. Благодаря, ви. Е, има доста дълъг списък от тези, които искат да се изкажат, е, но след като трима души взема думата, ще дам отново думата на господин комисаря. Господин е, Ланде Пръв има думата. Uh, господин Вон, Дом. Да, май съм аз. Да, има доста неща, които искам да кажа за следващата бюджетна рамка. Това е важен въпрос, който трябва да се разглежда. Кохезионна политика, структурни фондове и така нататък. Днес обаче искам да огранича забележките си е, до бюджетните въпроси, защото това беше основния въпрос всъщност. И е, за брутния вътрешен продукт. Защо е, държавите членки сега не искат е, да има пр- е, ревизия? и може би иска да се преразгледа техния, тяхната вноска в Европейския съюз, а всъщност може би трябва да има и нови правомощия на Европейския съюз на парламента съобразно Лисабонския договор. Когато говорим за нова отговорност, аз нямам предвид само създаването на новата служба за външни действия, имам предвид и нови правомощия, например за културата и така нататък. И господин комисаря, като бив член на бюджетната комисия, разбира е, натиска върху европейския бюджет заради допълнителните правомощия. Освен това говорим и за е, е, маржа, който остава. Може би трябва да се направят съкръщения и съответно маржа ще намалее. И всъщност какъв е залога? примерно трябва да има съкръщения по едно А и едно Б. И е, трябва да разгледаме и въпроса за инвестициите, инвестиции в бъдещето, в економическото възстановяване. А, това а, е, е, всъщност са необходими разходи. Когато говорим за бюджета за след 2011 година, ние по едно А имам ангажимент от 46 милиона и после имам изплащания от 891 милиона, а имаме освен това ангажименти от 1 милиард, е, които са по едно Б. И е, може би скоро ще се окаже, че по едно А няма достатъчно финансиране няма достатъчно финансиране за проектите за развитие. А освен това, може би няма да има достатъчно плащане и по едно Б, особено за структурните фондове. Има проекти, които са оттеглени. И въпросът ми всъщност е Бихте ли казали, че е, е, средносрочното разглеждане ще бъде едно, един, едно техническо упражнение? Бихте ли ни казали как ще изглежда точно и дали е, това ще включи е, финансирането по едно А и едно Б, собствените средства на Европейския съюз? Благодаря ви. Михал Койдер е следващия изказващ се. Благодаря, госпожо председател. В е, вашите е, встъпителни думи, вие съвсем основателно казахте, че има напрежение между различните политици, особено по отношение на финансирането от страна на държавите членки. И е, има изискване за принос към консолидирания бюджет. Какво е, е, мислите е, е за вноските в е, евробюджета? Въпрос свързан с еврозоната. Има е, по-малко инструменти за макроекономическо въздействие и комисията е, каза дали възнамерява да засили макроекономическата стабилизация. Аз не поставям под въпрос казаното от господин Рене, но според мене ще навредим, ако а, конюнктурните фондове се свеждат само до страните, които са в затруднение – а, е, е, е, а тяхната всъщност задача беше да осъществяват макроекономическа стабилизация. Защото обикновено това са страни, чиято економика не е конкурентоспособна и структурните фондове всъщност целят да увеличат конкурентоспособността на дадени страни. Така че, кратък въпрос. Как стана така, че председателя на комисията из един път намери 1 милиарда евро е, и ги обяви е, на общото събрание на ОНЕ в Нью Йорк, тези, от, откъде, откъде, дойде, откъде, дойде, откъде дойде този милиард? Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluan... Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да изразя благодарността си към господин комисаря за това чудесно въведение. Много е важно парламента и комисията да се сътрудничат при многогодишната финансова рамка. Е, вие основателно казахте, че бюджета ще бъде много свит е, е, през следващите години и дискусията върху собствените средства също ще бъде доста нюансиран и много свит. И за това е хубаво да видим какви са възможностите в областта на сделките, например в областта на данъчното облагане. Сега говорим за 5 годишни срокове, обаче аз съм малко скептична. Как могат структурните фондове да се адаптират към 5 годишен период. Това, което в някаква степен ме дразни, аз участвах в обсъждането на бюджета и за ограниченията в бюджета и това разграничение между традиционните политики и така наречените нови политики. Е, каква е връзката, която не съществува между тези нови политики? Обикновено се говори за помощ, за солидарност и не може да се разбере какви възможности точно се предлагат. Когато говорим за политика на 27-те, говорим за добавена стойност. С кохезионната политика ние можем да допринесем, например, за зелена економика, обновяеми източници и така нататък защото е, всъщност това са средства, които са предвидени за територии, за регионите и ние не сме обсъдили достатъчно връзката между традиционната и новата политика. Възгледа ни трябва да бъде по-широк. Естествено, че трябва да се засили кохезионната политика и да се намерят нови приоритети, например в научните изследвания – това е безспорно много важен автори... Е, приоритет и предполагам, че за бъдеще ще го имате предвид при дискусиите. Сега, е, когато е, говорите за критериите, съгласна съм, че брутният вътрешен продукт трябва да бъде един от основните критерии, обаче трябва да видим и какви са предизвикателствата на бъдещето, например застаряването на населението. И не знам дали това е най-подходящия отговор е, на това предизвикателство. И накрая, мнение по транспортната политика. Въпросът е обсъждан пространно. Вашата колежка, комисаря Као, Далас предложи идеи, например да се създаде собствен фонд за а, движението, за, за трафика по пътищата. Какво ще кажете за това? Is... Благодаря ви тук вече предвкусвам бъдещето на тази дискусия. Още от самото начало трудни въпроси за господин Воган. Не знам дали правилно произнасям името му. Приблизително. Благодаря ви за разбирането. Вече а, знаете, предполагам, че логиката при преразглеждането е а, да се вземат а, предвид а, изискванията на Лисабонския договор, не е толкова това, което казва парламента. А, да се направят само толкова промени, колкото са необходими по новия договор. Доколкото разбирам, а, това, което вие изразявате, господин колега, е малко така политическа гледна точка на, въпроса, а не толкова това, което се изисква по Лисабонския договор. Вероятно нещо, което трябва да се изясни утре, когато ще се гласуват измененията по съответния доклад, да посочите какво точно имате конкретно предвид. Е, е, един преглед, който не е политически, а е според изискванията на договора. Защото ние не можем да околичествим всъщност е, някои нови изисквания по Лисабон. Те присъстват като формулировка, но все още не са околичествени. Тоест, ние а, синхронизираме нещата много под очакванията на парламента, но вероятно а, виждате от измененията на бюджета за 2010 година, например за службата за външни взаимоотношения, там се измени бюджета до 9,5 милиона евро а, с нови бюджетни пера, но това не се оказа особена популярна мярка Тоест, е, европейците видяха, че има повече административни разходи, но това е един резултат от договора от Лисабон, службата за външни услуги. Това ще се отрази на бъдещите бюджети. По отношение на транспортната, на, на транспорта и културата по отношение на 2011 година. Според мен предложенията за спорта и културата а, могат да се приемат от ваша страна в бюджета за 2011 година. Тук виждам някои конкретни изменения от докладчика а, по бюджета. Нашето внимание бе привлечено от вас а, по отношение на орязванията, които са много сериозно в, сериозни в точки 1А и 1Б. Тук става въпрос за декларирането и авторските права. Тук Европа трябва да похарчи повече, се казва, да е по-конкурентно способна, да направи така, че средствата да подобрят нейната конкурентно способност. Но 2005-2006 година това бяха най-сериозните урязвания в предложението, най-сериозно застрашени, застрашените от политическия дебат. И всъщност имаше а, заявки да харчим повече за конкурентоспособност и изследователска дейност. По същия начин вървят и в момента предложенията от съвета за урязването. 96% от а, нарастването а, между 2010 и 2011 година ще а, се насочат точно по едно А и едно Б. При нормални условия трябва да а, подадем едно послание към цяла Европа Европа, че сме насочени към кохезията и 2010 година сме похарч... ще сме похарчили 1 милиард повече, отколкото е предвидено по първоначалния бюджет. Но така или иначе има известни изоставания. изоставания. Ще има обаче санкции 2011, 2012 и 2013. Аз бих искал да защитя подобен род разходи, защото те са от инвестиционен характер и в същото време могат да имат мултипликационен ефект по отношение на растежа и заетостта. В крайна сметка тези разходи ще са а, за добро. Господин Натойер зададе в а, подобен дух въпрос. А, да а, имаме от една страна строгост, от друга страна а, доверие и надежност. Но това, което може да кажем за европейския бюджет е, че той е насочен към инвестиционния пазар. Не подлежи толкова много на тези строги мерки, които се прилагат в Испания, в Великобритания, в Германия. Тоест, ние можем да запълним тази празнота. Съществуват структурни фондове, които са инвестиционни пари с мултипликационен ефект и според мен е, в отговор на господин Тойер мога да кажа това. Строгостта срещу инвестициите. Можем да е, попълним тази дупка с скромните си средства, с които разполагаме в структурните фондове. Не мога да кажа точно е, откъде са дошли тези 1 милиарда за развитие, но така или иначе ние сме много креативни личности, творчески подхождаме към а, въпросите и а, ще можем да намерим средства, да кажем за а, програмата за възстановяване, за храна и така нататък, но всеки разход трябва да бъде обословен, трябва да бъде защитен по някакъв начин в многогодишната програма. Към госпожа Манер не искам да се занимавам с данъчното облагане толкова много. Предпочитам да казвам собствени средства, а не данъчни средства, защото данъците са ужасяваща дума в нашия език. Е, тук въпросът е дали да полагаме усилия да намаляваме вноските на държавите, за да помогнем на финансовите министри в този процес на консолидиране неофициално се насърчава, официално се критикува. Това е положението към момента, но се търсят възможности да се намалят националните вноски, държавните вноски, за да се улесни живота на хората, които се занимават с консолидирането на финансите. Но по отношение на данъка върху финансовите транзакции или нещо такова нещо. тук не бива да се бъркат нещата с европейския бюджет. Търсят се отчаяно на национално ниво източници на доходи, но не и на европейско. Така че съм доста скептичен. Исках да ви представя опциите в най-неутрална светлина. Мога да се съглася с вас, госпожо Манър, че петте години наистина ще създадат малко спорове. Вече има такива спорове и днес Европа е разделена, не е единна в Европа всички си противоречат, а не са интегрирани. Така че тези петте години трябва да започнат всъщност един нов кръг на преговори след две години, така че нещата са на много начален етап по отношение на финансовите перспективи. Първите две години винаги имат много лоши резултати по отношение на развитието, а пък третата, пък сега даже сме и четвъртата година, вече идва време на програмирането, вече сме набрали скорост, скорост дейност и сме постигнали известни е, резултати. Така че аз не съм фен на петте години. Напротив, е, бях в опозиция нарочно на този период. Е, затова се направи един тест за първите финансови перспективи за 5 години, но принципно аргумента беше, че трябва да се синхронизираме с правомощията на парламента. Според мен трябва да удължим мандата на парламента на 7 години, да не е 5 години, което обаче мое предложение не бе прието по някакви причини. 2020 година. По отношение на новата стратегия за 2020 година. Не увеличаваме нещата, кой знае колко, просто идентифицираме разходите, които ще допринесат за зеленото интелигентно приобщаващо развитие, не увеличаваме разходите в определени категории, но в бъдеще, в синхрон с философията за 2020, ще трябва да има някаква преориентация на европейския бюджет. Ясно казах, че съм за интегрираната кохезионна политика, но в три области има ясни опити да сме по-независими, освен Европейския социален фонд. Едната зона е транспорт за европейските мрежи, втория сектор е енергетиката и третия е климата. Моята позиция е да се защитава интегрирания подход и да се открие някаква възможност за регионален подход, за да не се разделят на малки частички твърде много средства, защото това увеличава административните разходи. Ако ние сме едни полунезависими органи, ние постоянно се стремим някакси да сме по-независими, а пък това увеличава администрацията, това вече не е на мода. А, също така, това исках да го кажа в отговор на господин Тойран. По отношение на бюджета, атакуването му означава атакуване на доверието в Европа и увеличаването на административните разходи. Вероятно, вие знаете, че това не е най-големия дял от бюджета, но това е най-лесният начин да се урони авторитета на Европа, европейския бюджет. Благодаря. Джон Бафтан има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Миналата седмица в източен Уелс се срещнаха едни комисии за бюджета до 2013 година. Следващия месец ще има декларация. Инвестиции от регионални политики са привлечени в порядъка на милиарди през последните години. През, последна, през следващия а, програмиран период ще бъдат засегнати от а, липсата на финансиране много проекти, ще загубят работа много хора, много стратегически а, проекти, част от които са в социалния фонд. Около 1200 работни места зависят от тези финанси по тези програми. Регионалната конкурентоспособност заема около 6% 3% от европейския бюджет, а само 5 милиарда евро. Това обаче е поставено в контекста на 1 трилион евро в 3 годишен период за Гърция, но обещани и за други държави, за да бъдат спасени. Ние в Обединеното кралство ще платим доста средства, ще бъдат съкратени около 16 милиона само в Уелс, което ще намали работните места и ще създаде една черна дупка. На първо място заетостта страда и от друга страна в Уел се увеличава степента на бедност и мизерия. Много дънакоплатци. То всеки накоплатец от Уелс дава парите си под формата на данъци за финансиране на Европейския съюз. А, не бих искал да се намаляват а, вече обещаните средства, за да се влуши състоянието в Уелс, тъй като а, Великобритания е втория а, нетен а, допринасящ източник в бюджета на Европейския съюз. А, нарастването на заетостта е в, а, включено в целите на Европа 20 2020. Според мен трябва да се направи оценка от комисията за предвиждане на негативните последици от отеглянето на средства и да се предложи рамка за подкрепа за Уелс, за да може той да, бъде, да не бъде един микрокосмос на рецесия сред всички останали. Благодаря. Мадам, госпожа Рамона Рамеско има думата. Благодаря. Искам да благодаря на господин комисаря за презентацията тук пред нас. Искам също така да кажа, че съм доволна да установя, че споделяте моето мнение, подкрепяте кохизионната политика, подкрепяте регионалните общности. Радвам се, че в това отношение можем да разчитаме на вашата подкрепа. И тъй като изразихте тази ваша привързаност към регионалните общности, ще ви подканя да инвестирате, може би, повече в обучението на местните чиновници, защото те всъщност са директно свързани с управлението на оперативните програми на местно ниво. Мислите ли, че комисията и вие самият бихте могли да подкрепите един проект, в който обучението на персонала и също по-добрата обмяна на добри практики между представители на различни региони от различни страни може да помогне наистина за подобряване на качеството на управление на европейските фондове. И разбира се, за едно по-ефективно освояване на тези фондове. Друг въпрос? Относно нуждата от запазване на политиката по сближаване като един от ключовите фактори за развитието на Европейския съюз. Самия вие казахте, че трябва това да стане в съгласуваност с стратегията 2020, Европа 2020 а, тази кохезионна политика всъщност не е една милостиня, която се дава, а просто а, има за цел да осигури едно равномерно развитие на всички региони, за да се елиминира разликата в развитието на регионите. И искам също така да ви попитам, какво е вашето мнение за бъдещето на тази политика, но чисто бюджетна гледна точка? Трябва ли да запазим същата бюджетна рамка? Тоест, да запазим принципите и същите суми, които се отпускат за кохезионна политика, или мислите различно? И ако наистина мислите различно, каква е вашата визия? Благодаря. Госпожа Манеско е координатор от АЛДЕ. Също така... А сега дам думата на координатор на социалистите и демократите Констанца Крел. Благодаря, господин, господин, госпожо председател, господин комисар. Радвам се да ви видя тук сред нас. Надявам се, че това ще бъде само началото на едно добро и ползотворно сътрудничество между нас и вас. Искам да се спра на три основни точки. Първо, лично аз не мисля, че е мерки от типа на санкции, които, за които вие говорихте, ще бъдат добри. Не мисля, че с санкции ще постигнете по-добра кохезионна политика. Не мисля, че това е правилният подход. Не мислите ли, че по-скоро трябва да предвидите други мерки? И може би трябва да предвидите до каква степен е важна кохезионната политика в европейския бюджет. Нещо друго. Говорихте за транспортния фонд, но дадохте един половинчат отговор. Това, което ние очакваме е да имаме една секторна политика. И тъй като парите не се увеличават така просто, като штракнем с пръсти, може би трябва наистина да предвидим откъде ще вземем средствата за тази секторна политика – и не само за транспорта, но също за енергийната ефективност и за много други пера, които се вписват в нашата кохизионна политика. Да. Какво мислите вие? Тази, тази секторна политика добра ли е като замисъл? Възможно ли е комисията да каже евентуално не на подобен замисъл? Що се отнася до продължителността, вие сте в тази комисия за 7 години, поне за сега. А, това, което беше предложено от господин Баросо на последното пленарно заседание за два пъти по 5 години, може би е по-добра като решение, защото е добре да имаме дългосрочни планове и ще позволи също така все пак някакво отреагиране в края на първите 5 години. Та, каква е вашата позиция в това отношение, господин комисар? Благодаря. Нека да помолим комисара да отговори. Благодаря, господин Бартън, за вашите доводи в полза на регионалната политика, възоснова на опита на Уелс. А, да, аз мисля, че не само Уелс, но и други райони трябва да бъдат включени в картината, когато говорим за районите на Великобритания най-вече. Как може е, е, специален район да бъде избран от 271 района, които съществуват в Европейския съюз? Сега ние имаме някаква ясна картина, възоснова на някаква горе-долу уеднаквана методология. В някаква степен аз отговарям и на въпроса на госпожа Манеско, но това не е достатъчно, за да можем за бъдеще да получим пълна подкрепа за кохезионните фондове. Не може 100% да се осланяме на съществуващата методология. Ние имаме предвид номер едно и номер две в на нивата на районите, Разбира се, статистиките са от значение и трябва да се намери някакъв правилен орган между 75 и 90% средно ниво и е, освен това така наречената берлинска методология също ни е необходима и това е отговор и на въпроса от Уелс. Е, как да спечелим европейска подкрепа за кохезионната политика? В е, берлинската методология сама по себе си, ако обаче внесем изменения в нея, без да загубим подкрепата на Испания, без да загубим е, е, подкрепата е, на Австрия или на Германия. Ясно е, е, ако човек отиде в Германия, ако отиде в Германия, особено в източните провинции, а също така Естурия и изобщо има много райони на Европа, които просто очакват подкрепа, за да бъдат на страната на кохезионната и регионална политика. И просто, ако сме разумни, трябва да приключим и да постигнем споразумение около 2012 година, но не можем да си позволим да има много губещи. Просто и ясно. И за да се постигне споразумение между 27 страни, ние не можем да си позволим да има е, тежко губещи. Е, трябва е, да е, направим една ясна оферта. Ако е, направите е, заключения от е, този прост факт, ще разберете, че това е единствения път към споразумение. Трябва да се намери нещо за райони, които са близки до вашата чувствителност. Това е част и на отговора ми към госпожа Манеско. Не е достатъчно да се придържаме към наличната методология, но все пак тя трябва да бъде основа за бъдещето с е, е, възможности за проверки. Е, натрупват се проблеми в големите агломерации и трябва да се намери решение и за тях те са големите агломерации, е, са голямо натрупване на реални проблеми и е, към тях трябва да подходим е, с е, скромната подкрепа от европейския бюджет. Сега за пропорциите не съм сигурен. Е, може би ще предизвиквам, ще предизвикам проблем, ако съобщя някакви бъдещи пропорции, но в при Делор, първата комисия на Делор, те бяха 17-16%, кохезионната политика сега са 36%. Бяха ли същите за селскостопанство? Не. Не може да има развитие на селскостопанските разходи и трябва да сме ясни по този въпрос, за да може да сега няма да навлизам, няма да навлизам в тази дискусия. В дори и след това изречение е, очаквам реакция от Комисията по селско стопанство. Но е, ако трябва да защитаваме европейския бюджет, трябва да имаме разумни пропорции между е, различни видове разходи и да се търси ново легитимиране, нещо, което да бъде подходящо за 21 век. Е, в тези многобройни е, разходи Фрау Крел. Сега, срещу санкциите. Още не е ясно. Това е един корективен механизъм. Той цели препенция от е, член 136 от Лисабонския договор. Не е толкова спорно но все пак въпрос на тълкуване на Лисабонския договор, но се ограничава само до еврозоната. Ако искате пакет за да се дисциплинират 27-те, а не само е, страните в е, еврозоната, трябва да се пипне бюджета, но много предпазливо. Вие сте права, че когато има рецесия, когато трябва е, да има е, мерки за ограничения към недисциплинирани членове като Гърция, обаче е, ако е, трябва да се пипнат кохезионните фондове, ще бъде по-сложно, отколкото да се възстановяват средства за бъдеще не, не може, например, да се мисли за това поети ангажименти да се суспендират или да се съкръщават изплащания, дори и по, хизион, по кохезионната политика, но това трябва да стане след известен период от време, трябва да сме гъвкави, може би трябва да има и допълнителни санкции, но всичко да се прилага деликатно, за да не се влуши економическото положение на съответната страна. Това е отговор и на друг въпрос, който ми беше зададен. Мисля, че трябва да извлечем полуки от кризата. Трябва да се предвидят механизми за дисциплиниране, не само санкции, но и корективи. Е, това е и немската позиция. Как е, да се избегне влушаването на положението на район, който е засегнат от е, санкциите? Това е въпрос все пак и на разум. Вече съм мислил в комисията, аз съм против дезинтегриране и секторизиране на европейския бюджет, особено на регионалната политика, но все пак е, трябва да има някаква яснота по економически и социален фонд. Има цели за бедността в стратегията 2020. Трябва да има някаква яснота и по социалния фонд. Е, ние можем да намерим нещо и по транспорта, по структурните фондове. 7 години това ми е позицията. Обаче след 5 години трябва да има, е, да, да, да, да има ревизия, истинска ревизия. Аз съм съгласен на 5 и 5 с е, ревизия по средата, но трябва да имаме резерви за бъдещето без е, е, заделени средства за бъдеще няма смисъл от преразглеждане, от, е, е, от ревизия. Ако обаче няма резерви, е, всичко е, си остава на теория и не може да има е, промяна. Е, с, е, може би трябва все пак е, когато говорим за бъдещето, е, в, ние той е в песимистичен дух, в евроскептичен дух, дори замразяване на бюджета. И проблема ми е, че всъщност това не е рационална дискусия. Това ми е проблема за 5 плюс 5. Може би трябва само до 5 да се сведе. Colleagues, we have seven... Имаме още 7 души, които искат да се изкажат и само 20 останали мини, минути. Искаме да ви помолим за краткост. Евгений Кирилов, Мано Спикер и Шон Кели имат. Евгений има първи думата. Моля ви да бъдете кратък. Благодаря, госпожо председател. Наистина ще бъда кратък, защото имам конкретни въпроси, но те бяха зададени и отговорени. Благодаря ви, господин комисар, за наистина това много честно обменяне на мнения. Наистина сте много близко до нашата оценка и се радвам, че представяте една от новоприсъединилите се държави членки на тази позиция, на този пост и мога ясно да видя, голямото а, влияние и какво а, на кохезионната политика и какво то означава за нас. Всички дадохме високи оценки на европейската кохезионна политика. Смятаме, че тя е успех, но разбира се, това не е спящата красавица. Тя се развива като политика, но виждаме напоследък едни признаци да се намали нейната тежест тази, това намаляване с 1 милиард в плащанията, това не е приемливо, не толкова по отношение на финансовите последици, но това е един политически сигнал. Ясно разбирам вашето заявление, че виждаме известни признаци на един климат на фрустрация, на отчаяние, но този климат, според мен, води до а, нещо като изчезване на смисъла на солидарността, а, което в някои кръгове а, се превръща в мръсна дума. И можем да видим кохезионната политика като един тест, защото липсата на солидарност може да доведе разбира се, до различно състояние на Европейския съюз в бъдеще. Надявам се искрено, господин комисар, че големите губещи, вие казахте, че искате да ги избегнете, надявам се, че големите губещи няма да са новите държави членки. Благодаря ви. Маркус Пипер. Благодаря. Първо, а, съвсем кратка забележка относно БВП. Това, което ни казахте, господин Левендовски, е всъщност едно залъгване, едно успокоение. Всъщност, тези, които най-добре използват статистиките, ще се възползват най-много от средствата за сметка на най-бедните. Това е първото, което искам да кажа. Второ, относно санкциите, мисля, че трябва да има едно автоматично задействане на санкциите, не само в използването на кохезионния фонд, но и за всички фондове. Вече имаме подобни възможности, но не го използваме. Така че мисля, че трябва наистина да се приложи на практика. Относно фонда за спасяване на еврото, който е ограничен на 3 години. Хуб, добре, като изтекат 3 години, какво ще стане? Някой казват, че евентуално може дори да се мисли, че като закрием този фонд, може да се стигне до фалита на някоя държава. какво мислите вие? Има ли такава вероятност? Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за подробното и искрено представене на позицията. Ще бъда, се опитам също да бъда кратък. Първо, съгласен съм с него, че имаме нужда от наши собствени средства на европейско ниво, но мисля, че ние никога няма да успеем да говорим като един единствен глас, като един единствен човек. И надали ще успеем да постигнем това намиране, пълно намиране на собствени ресурси но може да има някои инструменти, които ще, са ни, по, ще ни бъдат полезни. Например, по-низко данъчно облагане и други. Второ, комисарят спомена е, възможността за намаляне на някои бюджети. Искам да му кажа, че точно сега може, това може да се приложи <laughs> и за кохезионния фонд. В момента се говори за БВП и, че, и това е горещият картоф. Но искам да го попитам. Има ли други критерии и други обстоятелства, при които евентуално можем да вземем предвид други такива критерии, за които да са по-подходящи от БВП? Относно компетенциите спрямо Лисабонския договор – мисля, че тук ще има промени в бюджетните линии, най-вече свързани с економическите възможности на туризма. И накрая искам да кажа, че съм съгласен с него относно 7 годишният мандат. Жалко е, че не е залегнал в Лисабонския договор. Благодаря ви. Благодаря. И сега, евентуално, още един човек. Или Оро. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вашият колега, комисарят Йоханес Хан, говори публично и предложи от едната страна прегрупиране на всички европейски фондове и второ пренасочване на политиката за регионално развитие към големите градове, към метрополите. Така че тук въпросът е как това ще се отрази в бюджета. Дали в такива случаи регионите с цел 1 и 2 ще трябва да. Ще, ще видим всъщност намаляване на критериите. Виждам, предполагам, че в бюджетните документи най-вероятно по кредитите цел едно ще, се на... ще има спад. Има ли някаква несъгласуваност тук? И как ще се помогне на регионите, които вече са много назад, като се намаляват средствата? И това е въпросът, който исках да ви задам. Благодаря, господин комисар. Господин комисарът има думата. Благодаря. Сега с а, времето, което ми остана, което не е много и казахте ми да бъда кратък, ще мога така да поизбера своеволно, на което отговори не. Шегувам се, разбира се. Господин Кирилов, ще се разбира много добре неговите, неговата загриженост. Европейският бюджет много често се разглежда като бюджет за еврократи. А така че ние трябва наистина да положим усилия а, за повече информация спрямо хората, да им кажем, че това е бюджет, който служи за, например, програмата Erasmus или пък за регионалното развитие, за създаване на работни места. Това не, не са пари за еврократи. Това са пари, които отиват в инструменти а, на общностно ниво, но разбира се, за съжаление, хората, поне за сега, не гледат така на нашия бюджет. Относно а, въпроса на господин Пипер за санкциите. Дали те трябва да, са, да се задействат автоматично или не? Стараем се да го направим така, но все пак да оставим някаква толерантност, някаква граница на толерантност, за някои от фондовете а, вече има конкретни мерки конкретно задействане през 2005 година. На госпожа Крел бих говорил в това отношение, че ако го правим директно, това ще влуши само положението на някои региони и а, ще повлияе само на крайните ползватели на тези фондове. Докато случая санкциите, за да са ефективни, трябва да засегнат цялата верига, за да няма неправилно разпределение на тежестта. Защото ако трябва да санкционираме, това е защото всичките звена всъщност са нарушили. А, в случая с България причините бяха съвсем различни. Но трябва да има една политическа воля за изграждане на тези санкции. В регии и в регионалните фондове те са почти автоматични, но трябва много да внимаваме, за да не а, причиним вреда само на един от бенефициентите, така да се каже. Така че това трябва, трябва много да помислим преди да задействаме една санкция. Относно фонда за стабилизиране на еврото. Вярно е, че той е временен. Знам каква беше немската позиция. Те не искаха, разбира се, да се плаща за другите. Имаше много интерпретации на Лизабонския договор в това отношение и на думите казани там, че трябва да сме отговорни и всички да сме единни. Поне за сега този фонд е за 3 години. И няма официално взето решение за продължаване на действието на този фонд. Мога да очаквам най-различни инициативи, но евентуално това ще стане, ако други държави, освен Гърция, поискат също средства. Тоест, най-лошият вариант ще бъде да се наложи да продължим този срок от 3 години. Но да се надяваме Гърция да остане единствената държава а, в такава тежка позиция. Вярно е, че може евентуално да има други по-малки кризи, да се задейства механизма, но това не означава, че директно ще се по... започнат отново да се събират средства и да се отпускат. Случая с Гърция си беше специфичен. Господин Кели зададе цял списък въпроси, така че мисля, че такъв списък може да бъде отговорен в една двустранна среща или в по-друг формат на разговорите. Започнахте с най-различни въпроси, много от тях противоречиви. Ще се въздържа да отговоря тук, за да не. А, за да не се стигне до нови заглавия в медиите от типа на Европа бърка в джоба на накоплаците отново и други. Въпросът е много-много трънлив. Мисля, че стабилност, която да се базира не само на националните вноски, но също така и на нашите собствени ресурси, Ами, мисля, че ще бъде добре. И това е всъщност пред, предупреждението на Хамилтон за Съединените щати, където се казва, че ако разчитате само на Вашингтон, на правителството, за да получавате средства, никога няма да имате истинска економика. Ам... Нека да напомня, че когато и тогава беше отговорено, че ам, когато за последен път се опитахме да въведем нов, нови данъци, всъщност загубихме. Така че, моля ви, бъдете толерантни. Виждам, виждам че и председателката а, определено ми казва, че времето ми изтича. В списъка на господин Кели имаше седем въпроса. Моля ви, ще, ще дам отговор допълнително в а, странна среща. И на следващият оратор относно прехвърлянето на пренасочването на целите към големите градове. Разбира се, да, те са много важни и се вписват в цел номер 1. Но сега не мога да кажа как точно ще се структурира бюджета при подобно прехвърляне. Това най-вероятно ще залегне в кохезионната политика за 2013 в целта за големите агломерации. В момента се изготвя една, един стратегически документ за големите агломерации. Най-вероятно той ще бъде а, оповестен, ще бъде представен края на ноември или началото на декември. И не знам до каква степен този документ ще даде отговор на вашите въпроси, но със сигурност в стратегията за след 2013 година ще имате пълният отговор на тези въпроси. И... Въпросът с агломерациите е важен, но не основният въпрос, на който ще се спрем. Благодаря, особено господин Кели, за толерантността, надявам се, която ще ми даде за това, че не отговорих на всичките му въпроси тук. Благодаря. Имаме все още четирима, които желаят да се изкажат. Още веднъж бъдете кратки. Ламбърт Ван Нистелрой. И след това госпожа Шратер от Зелените, господин Оджи Влашък и Кортес Ластра. Моля ви, колеги, бъдете много кратки. Eh, Благодаря, госпожо председател. Смятам, че ще е много полезно да имаме последваща дискусия след настоящата. Чухме много неща днес. Говорихте за необходимостта за ефективно планиране за следващите две години, няколко години. 2014-2020 е, следващия програмен период, но последния път имаше големи промени в цялата рамка на програмиране и а, е, доста години приемаме най-малкия общ знаменател по отношение на промените и в един момент а, е, се а, е, озоваваме в а, безисходица, защото сме изостанали, трябва да наваксваме. Вие повдигнахте този целият въпрос за планирането. Много е важно, че вие показвате интерес към него и трябва да си изведем полките за следващия период. По-важно е обаче, че преди известно време имахме една работна група, която изготви резолюция за нашата, нашето гледище, нашата визия за регионалната политика. И ние вече не можем да приемаме такива половинчати решения идеята за провеждане на регионална политика в Европа трябва да се основава на предпоставката, че всички региони са покрити. Говорихте за необходимостта от инвестиции и развитие. Трябва към това да гледаме. Трябва да гледаме към новите предизвикателства, а не към старите. Не искам да бъда негативен, но въпреки факта, че се намаляват фондовете за някои видове програми и трябва да продължим да стимулираме регионалното и местно развитие. Не смятам, че трябва да дълбаем от един фант и да прехвърляме в друг. И нито нашата комисия, нито нашия парламент. Например, парламента гласува изцяло против изграждането на транспортен фонд, например. Имам два въпроса. На първо място, вие говорихте за много големи инфраструктурни проекти през граница, но такива до момента не са били осъществявани. Така че господин Барозо а, беше споменал а, за проекта Бонс а, в а, своята реч пред а, парламента. Може ли да ни разкажете за този проект Бонс? Ja, ich will jetzt ganz kurz machen, indem ich sehr konkrete Fragen stellen möchte. Съвсем конкретен въпрос, ако не възразявате. Не, мисля, че средствата от структурните фондове трябва да се използват за растеж. Сега, е, вие е, сте бил депутат в комисията за бюджета. Това винаги е, това е играло важна роля. Ние тук винаги сме били на различно мнение и пет годишен период не е готов нито за политиката за структурните фондове, нито за да се подготви парламент, нито за да се подготвят регионите. Това просто е невъзможно. И за това мисля, че може да се проведе дискусия, но тя няма да доведе до нищо конкретно. Аз съм от дълго време член на Европейския парламент. Е, от 90-те е, е, години всичко беше изоставено, защото просто вървята, нещата не вървяха имам чувство, че комисията блокира някои средства при положение, че има иновации от регионите. Каква е вашата позиция? Мисля, че от бюджетна гледна точка това е нещо много хубаво. Ако държава членка иска рефинансиране в областта, примерно да речем в нови енергии или рехабилитация на здрави, вие какво ще кажете? Ще кажете ли, че просто регионите са независими и край? И какво ще кажете специално във вашата област? Знае се, че се опитвате да унифицирате счетоводните стандарти – и е, че вие е, подхождате е, към Съскостопанския фонд като пример. Ние в регионалната комисия сме против това, особено по отношение на проекти. Правили ли сте проучване за осъществимост, което би било насочено към хора, които изготвят проекти на място или горе на високо ще решите, без да се допитвате до никой? Оджи Власък има думата. Благодаря ви е, за дадената ми дума. Е, господин комисари, е, за мен също е удоволствие, че, ми се, че се предостави възможността да проведем тази дискусия с вас. За вас кохезионната политика е важна. И вие трябва да знаете, че сега ние искаме економически растеж. Нашите е, средства са 80% се насочват към големи общини, към, в, в, в. обаче трябва да ги питаме, те имат ли проблеми, как ще работим като партньори е, спрямо тези големи градове за бъдеще. Е, как да сме сигурни, че големите общини е, също получават подкрепа за решаване на проблемите си? Вторият ми въпрос е е, какво ще кажете за използването на е, е, спестените средства? Има предвид енергетика, сигурност и само, само, самозадоволяване. Ако искаме да направим съкръщение на бюджета, големите общини ще могат да спестяват и ще има транспорт, който ще се образява с околната среда, градското осветление или зелени сгради. Въпросът ми е, ще подкрепяме ли градовете за в бъдеще? бъдеще с повече средства за подобни цели. И е, последният ми въпрос е, е, така завършва въпроса на госпожа Манеско. Трябва да се предвиди е, обучение за местната администрация, за хората, които работят в общините по места – е, е, говореше се евентуално за програма Erasmus за хора е, от общинската администрация. Бихте ли подкрепили подобна мярка? Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че дойдохте днес да срещнете с членове на Комисията по оригинално развитие. Мисля, че нашата комисия е, има обща позиция по европейски бюджет. Ще гласуваме и по устен въпрос, който беше зададен в пленарна зала. В параграф 3 се казва, че е необходима солидна, добре финансирана кохезионна политика, е, че това е необходимо условие, за да има териториална и социална е, кохезия. Това поне се разбира от казаното от вас. И бих искал обаче да ви направя една забележка. Tener en cuenta el pesimismo que reina en Europa, que tenemos un cierto ambiente de escepticismo, que la visión general es que el dinero в, е, сега се наблюдава известен евроскептицизъм изобщо песимизма царства в Европа и е, се смята, че Европейския съюз е, продуцира е, евробюрократи и че административните постъпки понякога подробват е, европейските проекти. Няма да наблягам на това, но мисля, че е, трябва е, да се възползвам от всеки случай, когато говорим за собствени средства. Не може би, няма да отговорите веднага на въпроса ми, но може би собствените средства за бъдеще трябва да бъдат предназначени за кохезионна политика и за околна среда. Е, за да може и всички европейски граждани да разберат, че собствените средства на Европейския съюз е, са предназначени за социална политика, която е от полза за всички европейски граждани, особено е, сред, за унези от тях, които са в най-неблагоприятно положение. Сега, за регионите. Мислите ли, че макрорегионите за бъдеще могат да получат по-конкретен статут? Благодаря ви за всичко казано до сега. Господин Ван Рой. Вие отново поставяте ударението на много нива на регионалното управление. Това е и моята позиция. Е, е, госпожа Манеско също загадна това, но е, става въпрос за е, внимателно обучение на местна и регионална администрация, разпространение на е, подходящи модели, програмиране, култура на одита. Това се отнася особено в така наречената посткомунистическа част на Европа, е, където държавните служители и качеството на администрацията са много важни въпроси. Културата за одит, за програмиране, това е една от е, ползите, учаството в е, е, многопластова регионална политика. Господин Ван Ройс говори за евро облигации, за които говори господин Баросо. Ставаше въпрос за е, отпускане на заеми за страни е, в затруднение. Европейски съюз е, трябва да отпуска кредити с ниски лихвени проценти, на, когато е необходима подкрепа. Баросо е за а, трансевропейски мрежи, не само в транспорта, но и в енергетиката, финансиране на проекти, но резултата от бюджет, за бюджета е същия. Имаме а, баланс на плащанията за стабилизационен механизъм. Може евентуално да се а, добави и допълнителен инструментариум, но с еврооблигациите комисията а, не се държи като посредник това е, е роля на Европейската инвестиционна банка. Европейския бюджет е съпътстващ, като увеличава е, сумата. Е, евентуално европейски бюджет може да случи за обезпечение. Това е правилен подход, но европейския бюджет е именно обезпечение. И резултата за бюджета – би бил същия, ако имахме е, еднородни заеми за всички страни. Господин Шретер е против е, е, той смята, че е твърде дълъг период, че няма предвидимост, трябва да има по-кратки срокове. Ние имаме опит от сегашната финансова перспектива. 2010 е четвъртия период е, на сегашната финансова рамка и е, на четвъртата година имаме е, ускоряване на кохезията. Три години бяха почти начало. Ние просто, това беше начало на кохезията. И четвъртата година трябва почти да бъде последната година от петгодишния период на финансово програмиране. Опитът ни е емпиричен. Е, седем години не беше най-доброто изобретение за програмиране, за потребление, е, това, което е било обещано и в крайна сметка да се отпусне това, което регионите очакват. Аз не си спомням за научни изследвания. Аз, аз с, всъщност питам какви, какви, какви са проблемите за бъдеще 2013 за програми е, от широк мащаб, а не от малък мащаб. Това е основното предизвикателство за финансирането 2012-2013. И всъщност е, ние искаме да разберем как да финансираме подобни разходи, които е, предизвикват е, бързо нови разходи. 5 е, милиарда евро до сега бяха 15 милиона. И нашите научни работници очакват растеж, обаче е, в бюджетното програмиране това е главоблъсканица. Как да стигнем до 5 милиарда? Това не е растеж от 1-2%. И това е моя бюджетен проблем, а не блокаж на е, от малък мащаб на програми 2012-2013. Не знам дали това е необходимо или осъществимо. Сега, модела Агра, това са така наречените декларации е, за уверение. Трябва да има национални декларация, обаче това е почти неосъществимо в немските провинции или в федерални страни, като Испания и Германия. Това, което може да се взаимства, е декларацията за уверение, за изразходени средства, не както е, беше и за документите от разпощателните агенции за селското стопанство. Това фактически да се предаде и на не, кохезионните, регион, е, кохезионните фондове. Това беше заключението от е, тригодишния преглед. Сега господин Власък, е, не знам. Е, е, е мисля, че трябва да отложа отговора е, и вече имаш достатъчно укори срещу мен. Не искам е, да има допълнителни укори, ако разширя отговора си. Ако искате Европейския съюз да пести енергия, основната област, като изключим обновяемите източници, е, ще бъде жилищата но е ясно, е, че е, е, именно в жилищата се потребява много енергия. И последния въпрос на господин Кортес. Ние няма да говорим по наши собствени средства, а трябва да посочим, че не може да има посочване на происхода на парите. Е, че те идват от е, определени източники и отиват за специфична цел. Е, ние правим едно преразпределение на средствата и на разходите. Просто не трябва да има дефицит. И това също е отличителна черта на европейския бюджет. Понякога се създават затруднения. Е, всъщност районите, които биха били източници на наши собствени средства, вече са набелязани. Например, емисии на въглероден двуокис, Комисията е, е, работи от 2005 насам. Имаме примерно, да кажем, по емисии от въглероден двуокис, това вече е набелязано. И ако търсите източници на собствени средства, много от тях вече са заплюти. И, извинете, че отговорът ми беше много кратък. Забравих ви втория въпрос. Може би е, искам отново да ви помоля е, да бъдете а, е, така снисходителен. Господин Кели прояви снисходителност и разбиране а, и да, аз съм а, отговорил на половина на един от шесте му въпроса. Благодаря ви, господин комисар, за а, вашите отговори за искреността по някои въпроси, които си бяха доста предизвикателни, а, които въпроси дойдоха от а, нас, от парламента към комисията. Наистина ви благодарим, че се впуснахте в цялостното предизвикателство на кохезионната политика, но и навлязохте в някои детайли. И ние също ви осведомихме за някои подробности, за някои наши съображения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 Е, вие обещавате на Шон Кели да направите една работна закуска, така ли да разбирам, за да му отговорите на всички въпроси. Е, въпреки е, това искам да ви поканя още веднъж за нашето удоволствие да ви приемем отново в недалечното бъдеще да обсъдим следващата многогодишна финансова рамка. Искам да ви благодаря за всичко, което казахте и това е и близко до нашето разбиране по отношение на потребностите в кохезионната политика на Европа. Е, няма да ви стигматизираме, няма да ви лепим е, е, тук етикети като приятел на кохезионната политика, защото това надали ще ви се отрази добре на вас, пък и на нас. Но така или иначе се надяваме да приемете нашите покани за бъдеще. Ако искате, останете, но разбираме, че трябва да си тръгнете. Имате други ангажименти. Uh, Сега без никаква почивка, дори минутка, продължаваме на следващата точка в нашия дневен ред. Нещо, което сме го нарекли мини-изслушване по а, доклада на а, господин Влашек по собствена инициатива. Нямаме никакъв работен документ пред нас днес но пък имаме двама отлични експерти сред нас. Е, Олдрих, може би да ти дам на теб думата, накратко да ни представиш е, гостите и да направиш въведение в дискусията. Имаш думата. Благодаря, госпожо председател. В началото ми позволете да представя накратко самия документ, който съм раздал на всички членове тук. Това е първото обсъждане на бъдещия ни доклад по отношение на Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката за сближаване. Това а, изисква подробно обсъждане и а, съм си позволил да раздам този документ. Някои от тези въпроси може да се окажат доста провокиращи, но искам да ви помоля да проучите този документ и ако имате някакви идеи или пък приоритети, моля ви да се свържете с мен по електронната поща или пък лично. Смятам, че основните теми на обсъждането трябва да са следните. Първата предизвикателствата в градската среда. Всички разбираме, че днес в Европа има над 500 милиона граждани и вече бе споменато, че 80% от БВП на Европейския съюз се генерира в големите градове защото 80% от гражданите на Европа живеят в градски райони, което означава, че големите ни малки градове заслужават надлежното внимание. Също трябва да ви по, кажа какви са основните въпроси за дискусията, какви са основните предизвикателства пред градовете, какви са приоритетите на градовете и те в хармония ли са с приоритетите в заложени стратегията Европа до 2020 година. Какви инструменти могат да се използват? Имаме ли подходящи инструменти или те, те трябва да бъдат заместени от нови инструменти, които да служат по-добре за постигане на целта? И а, втория въпрос е свързан с подделегирането. Има възможност за превъзлагане или делегиране на управлението на а, тези големи а, градски области дейности на а, самите малки общини и се надявам а, да се споделят а, някои примери как а, тези средства се използват от а, градовете и а, как каква част от тези фондове трябва да се дават като безвъзмезно финансиране и каква част трябва да се управляват по силата на други финансови инструменти. Трябва да обсъдим и партньорствата в тази връзка въпроса, който бе е, отправен към господин комисаря, от моя страна беше точно в тази насока. Мисля, че трябва да попитаме големите е, градове, метрополисите, е, какво всъщност им трябва, какви, за какво им трябват средствата, за да знаем с какви потребности те трябва да се борят. Трябва да изясним дали това подделегиране или превъзлагане ще бъде задължително или доброволно. След това въпроса за финансирането. Както винаги, парите идват на първо място съществува известна част средства, които остават неизползвани. Има някои инструменти, които не се оползотворяват до достатъчна степен. Например, инструмента Джесика. Какви методи могат да се използват за тази цел и защо това се случва? Какви са препятствията, които са попречили на оползотворяването по-добър начин, по по-добър начин на този инструмент. Какво можем да направим в бъдеще, за да използваме тези ресурси по-ефективно? Съществуват ли някакви други междинни възможности? Нещо помежду безвъзмезната помощ, инструмента Джесика, някакви нови стимули, които да насърчат градовете да кандидатстват за тези инструменти. И последната ми забележка е, е свързана с интегрираното или комплексното планиране. Вече сме постигнали съгласие и всички разбираме, че интегрираното планиране, интегрирания подход е задължителен. Въвели сме вече интегрираното планиране по отношение на градското развитие и градоустройството. Ще видим, ще направим оценка доколко този подход е бил успешен. Смятам, че интегрираното планиране ще продължи да бъде важно за бъдеще и ще увеличи значението си. Освен това, според мен не бива да централи... децентрализираме или фрагментираме фондовете твърде много. Тоест, не бива да прекаляваме с фрагментирането. Това е като уводни думи, а сега искам да ви представя двамата ни гости, които с удоволствие приеха поканата. Рут Ван Рак е програмен менеджер на Европейския регионален фонд за развитие и също така е програмен менеджер в управляващия орган за а, западната част на Холандия. Това е един уникален проект в Холандия. В момента а, в него участват а, Роттердам, а, Хага, Юкрафт и Амстердам. Тези четири града са се събрали в този управителен съвет, така да се каже. Това е един орган, който управлява средствата, оползотворява средствата и господин Рут Ванарак ще сподели своя опит по отношение на прилагането на средствата от този фонд. Джери, Джери Мърлинган е с нас също така. Той е ръководител на представителството на Северна Ирландия тук в Брюксел. Той е имал високопоставени длъжности в своята страна и участва в преговорите за структурни фондове от Комисията за Северна Ирландия. Искам да дам думата на господин Руд Ванарака за неговата презентация сега. Yes, I, uh... Благодаря ви. Радвам се, че можем да споделим опита си с вас. Благодаря ви за поканата. Искам съвсем накратко да кажа какъв е, е опитът ни в нашия програмен период и после може би е, ще обсъдим бъдещето. Е, текущата ни програма се казва управление за западната част на Холандия. И е, всъщност е, това са инициативи за градска среда до 2006 и от 2006 до сега е, после е, новия период е всъщност от 2007 до 2013 и а, всъщност има един основен подход как да се инвестира в градска среда. Трябва да се търси решение, да се е, почерпи най-подходящия опит е, от градски инициативи и е, как да се работи при важни програми. Ние имаме четири програми за всяка област за текущия период. Само в западния район е, нещата са по-нови, защото там нямаше програма. Ние не постигнахме економическите критерии, за да получим средства от кохезионните фондове и е, не постигнахме средства по цел втори и с е, държавите членки и с е, централния подход. Решихме да няма разделни градски програми или отделни програми за регионите. Трябва общините да са приобщени в нова обща програма за всяка част от страната. На следващия диапозитив виждате западния район, Програмата е, е предназначена за този район. Там има е, четири провинции, четири града. Всъщност е, става въпрос за програма между Амстердам, Утрехт, Ротердам и Хага как се постигна осъществяването на програмата. Трябва да знаете, че западната част е, е, много важна, така наречения район Ландстад. Трябваше в програмата да се предвиди централно място за Ландстад. Там нямаше е, демократично избран е, съвет. Е, специално в Ландстат няма демократично избран общински съвет. И държавите членки казаха, че трябва да има една единствена програма за източната част на Холандия. Това е политическо решение, не защото има някаква неизправност. Това беше просто защото сътрудничеството в е, западната част винаги е много трудно. Въпросът е дали да бъде провинци на Ландстат или да има нови управителни тела. Нямаше успех. И при новия програмен период има една единствена унифицирана програма за западната част на Холандия. На и страните започват преговори. Бяха необходими около е, две години, за да се е, изработи една съвместна програма. Трябваше да се анализират амбициите и организацията на структурата. И последното отне най-много време беше нещо ново, и всеки смяташе е, мога ли да се доверя на другия, доколко мога да се доверя, каква е отговорност да се поема и така нататък. На следващия диапозитив виждате най-обсъждания въпрос. Е, въп, е, те не бяха свикнали да сътрудничат в съвместна програма и е, е, е, Защо трябваше да търсят начин да сътрудничат. Четирте града с, с, с силна позиция в четирте провинции и е, имат и различен начин на е, правене на политика, да се работи в провинцията и освен това различни начини за преговаряне, различен начин на работа, различни отговорности – и в последствие при окончателните преговори е, те станаха по-реални, по-реалистични и се видя доколко можем да бъдем верни на един шеф и да е, е, работим съвместно в сътрудничество. Много от страховете в началото от, отпаднаха. Не сме имали безсънни нощи по нито един от тях до сега. Успяхме да разрешим проблемите. Какъв е резултата? Как ги решихме? Как постигнахме начин да работим съвместно? Започнахме с принципния въпрос ще постигнем ли споразумение и после направихме е, меморандум между различните страни подписани от кметовете на големите страни и е, трябваше да има и бюджетни ангажименти, техническа помощ и трябваше да се разбере как да се решават проблемите, ако възникнат. Е, сега, бюджетните ангажименти е, е, е, е трябваше да имаме съгласие кой какви усилия ще направи, какви са средствата а, за кофинансиране от 8-те обществени органа. И това трябваше да бъде обект на съгласие. Следващия диапозитив. А, междинните нива, как работят междинните а, е, ведомства или организации. Да, един диапозитив. Или се връщаме, или напред. Споразуменията между трите общини бяха подписани между а, а, кметовете за базата, за регулацията и, и подделегации за градска среда и за регулацията. Имаше възможности съответно за Утрехт, Амстердам, и е, общия, общия е, безвъзмезна помощ, която получават. И се споразумяха за субсидиите, за градските програми, как да се контролира, как да се изплащат средствата – така че имаше две споразумения. Едно споразумение от общ характер между всички страни и отделно споразумение между е, общините е, за е, общата безвъзмозна помощ, която получават управляващите органи. Те са също е, така доста е, уникални. Е, на, трудно, след много дискусии се определи е, кои ще са управляващите органи но се смяташе, че е важно регионите и градовете сами да се изготвят програми и за това кмета на един от градовете, т.е. една от 8 страни, беше посочен като управляващ и имаше и решение на кралицата. Е, е, е, Ротердам е само град, не е регион, няма позиция на регион и е, има уникална ситуация, защото не е регион. Останалите три градове имат подделегации и регулация по общата безвъзможна помощ. Те са по приоритет 3 и си имат собствени подделегации и собствена безвъзможна помощ и се разглеждат като междинни звена. Междинните звена са програмиращ орган. Какво правят те? Те отговарят собствените си общински програми, но те трябва да получат съгласието на координиращите органи и въобще работят по прилагането на програмата за общината. И на, как става това в ежедневието? Имаме е, е, е, един малък кабинет на управляващото звено. Там работят само 5 човека. Е, и те координират цялата програма е, с, пет изпълнители е, про, програмни директори за четирите общини и петия е за регионите. Само един прог, програм офисър. Има и, и е, възможностите, тези, които получават помощи от провинциите, могат да получават информация е, и е, всъщност управляващо звено и първа контактна точка. Структурата на консултацията е, всички партньори се срещат по пет пъти на годината, за да обсъждат въпроса и да преценят дали програмата работи както трябва, дали се постигат целите, дали изпълнителното тяло действително съблюдава ежедневното прилагане на програмата. Имаме и голяма схема, която е само на е, хартия пред очите ви. Ще видите как изглежда структурата. Аз казах за основните неща. Има един е, контролен орган, освен управляващия. И всяка община си има инициативна група е, по съвети и подбор на проекти. Има инициативни групи и на партньорите, представители на предприятия, университети, търговски камери и защо и на политически нива. На следващия диапозитив, тук виждате друга картина за организацията. Можем да пристъпим към следващия диапозитив. И а, каква е причината за успеха, макар че трябваше две години да се водят преговори? В началото преговорите бяха много трудни. Трябваше да се намери начин да си вярваме един на друг и всеки да вземе отговорна позиция, но в крайна сметка успяхме и след две години меморандума за разбирателство е на лице и започнахме работа вече никой не се пита кой за какво отговаря по прилагането на програмата. И сега средствата вече се използват, повечето от проблемите са отстранени, успехите са добри, имаме проекти за иновации и общините нямат никакви оплаквания. Има добро качество и коли количество на представените проекти, но разбира се, трябва търпение. И искахме и официална подделегация, както вече казах. Това е интересен въпрос тук, защото тук трябва да се види дали е, те ни потикнаха. Трябва да ви кажа честно, че когато те искат да намерят решение, те гледат правилниците, това не винаги беше изходната точка. Въпросът беше как в основната програма да запазим нашата позиция, как да се децентрализират решенията към общините, за да могат те да си решават проблемите и тяхната част от програмите. И решението беше е, под делегациите да се използват е, в е, регулацията. Това не беше изходна точка, но беше необходимо време и после това се вписа лесно в нашата структура и в основната програма. Следващия диапозитив, ако обичате. We, we also used the other regulation. Uh, използваме и друга регулация а, на така общо основание. А по, по, не по безвъзмезния заем, който беше отпуснат на трето ниво. Тук използваме нивото на подделегациите сега всъщност е, е, управляващия орган в крайна сметка поема отговорността и тази децентрализирана форма се оказа важна точка за дискусии и продължава да бъде в ежедневната ни работа и трябва винаги да е, се подлага на добър анализ на риска и винаги да има съгласие, за да можем да работим. The... Сега тук разделихме програмата за общините с бюджета. Той не е правно задължителен, просто се вижда как става съфинансирането с местните бюджети. И накрая, за да приключим, Комитета за проверка. Искам да приключа своето кратко представене и после ще отговоря на въпроси. Под делегацията ни помогна за да намерим решение и да впишем всяка конкретна община в е, главната цел. И сега правим проучване е, за това как да се използват средствата по фонда Джесика и ако се съчетаят под делегацията и междинното звено ще се търсят други начини е, за финансиране. Дори те могат да се съчетаят с финансови инструменти като Джесика и това може да е едно съвременно решение а, а, за градските програми. Те бяха много подходящи за нашите райони, защото сега основното затруднение е интегрираните проекти за общините да работят – вие не можете, например, да използвате социалния фонд и друг фонд в един и същи проект. Трябва да се съсредоточите върху е, концентриран район и когато се съсредоточат е, инструменти с фонд от Джесика, например, може да има нови възможности, за да има по-силна позиция и да останат положителните неща от миналото, интегрирани, концентрираните проекти и да използвате парите от подделегациите и всяка община да си намери своето място дори в централни програми. Thank you very much. Благодаря. Мисля, че ще е добре, ако някой от вас сега зададат въпросите си, може би трима души да зададат въпроси и после ще продължим. Ламбер Ван на Нистерой. А, извинете, нека да се намеся. Имаме списък с оратори, така че вече, вече сме се споразумяли. Така че първият списък наистина е Ван Нистерой, след това а, колегата Манели, след това Питер Саймън. Да, съвсем накратко. Защо? Можете да се да управлявате тези специфични делегации в Холандия и то успешно, а в други части на Европа това не се получава така добре. Въпрос на традиция ли е? Може би в Холандия има такъв един подход за големите градове и се това може ли евентуално да послужи като модел на другите? В Холандия как точно се получава действието на тези подделегации? Можете ли да ни кажете тайната? Госпожа Дели. Три въпроса. Да, благодаря. Мислех, че ще ни бъдат представени изказванията на двамата оратори и след това ще задам въпросите. Тоест, вие искате да вземете думата след това? И след втората презентация, така ли? Е, Питър не е тук. Искате ли да вземете думата сега или след двете? Ян, а вие сега или после? Добре, за сега само Ламбер Ван Нистерой задава въпрос. Добре. I don't know I can tell the secret of know the right answer, but I think it's a combination of Добре. А, може може би, не знам, не знам защо в нашата страна работи, в другите не, този модел функционира. Може би, защото има първо историческо обяснение. Тези градове развиват подобна програма още от давна и градовете имат много голяма позиция в нашата страна. В Холандия в националната политика имаме силна децентрализация, може би това също помага. И особено, тъй като в началото имаше липса на сътрудничество, недостиг на сътрудничество и трябваше правителството едва ли не а, да ги задължи да си сътрудничат. И другото, което е важно за другите страни, може би, че когато има твърде много децентрализация и има твърде много различни системи, твърде много администрация, която си дублира работата и много различни правила, мисля, че това поне в нашия случай не е противоречие, защото бяхме се споразумели в Холандия при избора на отделни провинции, на отделни градове, как да става този избор на национално ниво. Имаме национална регулация и съответно имаме и една система. Опитваме се административните системи да си сътрудничат по-добре. Надявам се това да премахне страховете на другите административни системи и на другите, в другите държави. Благодаря. А сега ще подканя Джери Мюлиган да сподели е, своите забележки, своя опит с нас и след това вече ще започнем истинската дискусия. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря за поканата. Е, но ще говоря за Белфаст, който получи огромни средства и голяма помощ от Европейския структурен фонд. В следващите 15 на минути ще подчертая какво е било свършено и какви са резултатите. Но първо искам да кажа нещо повече за предизвикателството пред нас. През 20 век Белфаст беше в, имаше най-вече развитие на индустрията, за кругостроителната индустрия и а, е, строителството на сгради. И много от работната ръка обаче притежаваше умения и квалификации, които, за съжаление, не са нужни в е, съвременната економика. Градът се обърна обратно към реката Лагън. Имаше голямо задръстване в трафика, голямо замърсяване на околната среда. Икономиката беше доминирана от обществения сектор, липсваше доверие в бизнеса и липсваше инициативи в инвестициите. Може би някои снимки ще ви покажат това, което беше. Надявам се да ги виждате на диапозитивите. Данъците върху бизнеса бяха нещо съвсем нормално. И ам, Обикновено, тъй като беше много замърсена реката и въздуха, съответно миризмата в града не беше особено приятна. И Белфаст зависеше много от газ. Съмърсяването беше нещо съвсем нормално. И различните обществени фигури обаче никога не загубиха доверието, че някой ден града ще се възстанови, ще се промени и ще се превърне в голям международен център. Това беше част и от плана за възобновяване на Белфаст, който започна през 1987. Основната част от този план засегна реката – Имаше специален план за района на река Лаган, според който властта, общата власт трябваше да вземе отговорност за а, почистването на, и опазването на реката. И съответно се изгради един орган, свързан с опасването на реката през 1989 година. Неговото съществуване беше ограничено до 2007 година, т.е. с временно съществуване. Но при а, създаването си през, през 1989 година този орган изгради една много важна о, и силна стратегия, която върна живота в тази област, в този регион като се вземат предвид кои бяха специфичните цели, а именно да се подобри, а, да се осигури възстановяването на, на региона и да се създаде също така една привлекателна околна среда за инвестиции. С тази цел се изгради една обща рамка за река Лаган, като се наблегна на подобряване на ситуацията на хората, на бизнеса и на самото място. Тук виждате мястото около река Лаган и областта, която беше управлявана от въпросният орган. След началото в началото първо се разглеждаха около 1500 хектара, след което тази област се разшири. Първоначалният подход беше да се осъществи, да се изгради една физическа инфраструктура и след това да се създаде околна среда, в която хората биха желали да работят, да си почиват и да инвестират. Така че, първо, трябваше да се направи така, че реката да има едно щоколе постоянно ниво, за да няма наводнения. Също така да се изградят различни алеи, пътеки покрай реката и а, от страна развитие на самото място, а, водата трябваше да се почисти, също така да се изградят стени на кейовете и така нататък. Виждате тук крайбрежната зона на реката. Виждате а, каква, какви инженерни постижения бяха направени. И ако отидете на място, ще видите отблизо наистина какво постижение е това. И много, много от хората, които бяха напуснали района, се върнаха напълно. А също и след като реката се почисти, голяма част от различните рибни видове се появиха отново. През 1995 година подходът беше доразвит. Този път се наблегна на създаването на работни места. Това е част от новата стратегия. Идеята беше да се върне живота в тази общност и през 1997 година се разви стратегия за събития, така да се каже. Тук целта беше да се въвлекат повече хора, които да участват в живота на този район, като това ставаше с участието на Общинския съвет на Белфаст и с други агенции и обществени организации. Тук съвсем накратко виждате постиженията с тези, за този период от време. Виждате близо милиард инвестиции, което е пет пъти повече от, от преди. Създаването на 14 200 работни места. А, също така огромно количество а, сгради с офиси. Виждате тук на този диапозитив разположението на сградите и въобще на инфраструктурата. Виждате как е развит проекта. В ляво има един общностен пазар, който е изграден и той е построен до някъде и с големи средства от европейските фондове. Целта е да се осъществи обучението на хората, които работят в тази област. И целта е това обучение да става близо до мястото, където те ще работят. С друг от фондовете за регионалното развитие виждате моста, който беше изграден. И също така и вълнолома. Нещо много важно е, че чрез този мост всъщност се пренасочва и се измества трафика от центъра на града към по-външни райони. И а, следващ... следващия слайд, моля. Тук виждате някои великолепни сгради за живеене край реката. И тъй като говорим за нови сгради, нека да се спрем сега малко и на старите, които са възобновени и по този начин се запазва атмосферата на района. Виждате тук една много красива снимка на вълнолома през нощта. И отново впечатляваща снимка, но през деня. Какви са ключовете за този успех? Въпреки, че го приемаме едва ли не като даденост, мисля, че все пак факторите са немалко. Първо, беше важно да имаме един основен качествен план, така че отделните елементи да са и проблематични елементи да се идентифицират и да се разглеждат заедно. След това, разбира се, политици, които да се загрижат и които да подкрепят проекта. След това, средства, разбира се, които да са специфично насочени, а също така и местните власти, които са помогнали за закупуването на земята. Други успешни фактори много добро разпределяне на отделни етапи на самия проект, използването на фондовете, европейските фондове, нямаше, проекта нямаше да бъде възможен без а, тях. И накрая няколко последни снимки за, просто за сравнение с първите, които ви показах. Погледнете първо района на наводненията и погледнете сега нещата. Виждате, разликата е огромна. И нека да преминем на следващия слайд. А, виждате този бар. Той все още съществува, но е значително променен. Е, аз лично много ви го препоръчвам. В заключение, това, което имаме като физическо наследство от е, река Лаган е, е с голямо значение и сега Белфаст се промени въпреки, че и, и сега се превръща в един международен град, който успя да постигне много в инфраструктурна гледна точка, дори в най-тежките си периоди. Така че, предполагам, че тази физическа промяна ще бъде символ на бъдещето на нашия град. Разбира се, има още много за постигане. Безработицата е доста висока все още. Економическия ръст спадна. В момента имаме почти рецесия. Но един такъв интегриран подход като лаган, прилаган, със сигурност ще бъде приложен отново за бъдещата урбанизация на Белфаст. Благодаря. Благодаря ви. Имаме половин час за дискусия. Искам да кажа на колегите, че имаме и представители на Европейската комисия, Бисшоф, който отговаря за развитието на градската среда и Сантьяго Гарсия Патрон Ривас. Ако имате въпроси към колегите, е, имате думата. Сега Госпожа Карина Дели е първа в списъка на тези, които искат да взема думата. Благодаря, госпожо председател. Госп... Благодаря, господин Власек, за това интересно изслушване. От това, което всъщност става ясно, че за да се избегнат опасностите от секториализация на кохезионната политика и е, за да може да се благоприятства интегрирането на политиката в понятие от социална кохезионна политика, днес трябва да се опрем на градовете като основни партньори за прилагане на интегриран подход – е, или към е, транспорта, или към е, енергетиката, климата, борбата срещу бедността. Именно местните органи на самоуправление са на първа линия за прилагането на конкретни мерки в интегрирания подход. Така че кохезионната политика трябва да бъде политика с градовете, а не за градовете. И именно е, това означава интегриран подход. И за да ви помогна, господин Власак, е, при изготвянето на бъдещия ви доклад, аз е, мисля, че трябва е, да се вгледаме и в е, новото предизвикателство, за да може градовете действително да поемат ангажимент и те поемат ангажимент. Това е предизвикателството на промените в климата. Основните предизвикателства пред устойчивите градове, това е определящата роля на градовете и битката за климата ще стане с градовете. Е, вие, вие го напомнихте, но три четвърти от европейското население население живее в общините и три четвърти от емисиите на въглероден е също е от градовете и съответно три четвърти от потреблението на енергия също става в градовете. Така че битката за климата ще е, се разиграе в градовете. И основният въпрос, и това проличава и от вашите проекти, е мястото на управлението. Днес трябва да укрепим ролята на е, органите на местно самоуправление при прилагането на кохезионната политика. Е, до тук имаме различни инструменти. Например, програмата Юрбан. И виждаме, че е, резултатите са положителни, защото можахме да посочим връзката между всички партньори на места, защото те проследиха проектите. Това се иска и от конвенцията на кметовете, която беше подписана. Така че трябва да се опитваме действително да приобщим всички партньори в тези проекти. И е, в документа, който получихме, е, трябва да работим и по показателите. Скъпи колеги, аз лично е, идвам от район, който е в Парижка област. Парижка област, сърцето е Париж, обаче Парижка област има много голям брутен вътрешен продукт, но там има много големи социални различия. Това е нещо много важно, което винаги трябва да се взима предвид в кохезионната политика. И накрая искам специално да поставя ударението върху това, че днес е, трябва да инвестираме в така наречената техническа помощ. И вие напомнихте, че трябва да се засили Джесика, е, ролята на други фондове, но трябва да се развива и финансовото инженерство. И специално в енергетиката. Аз ще ви дам идея и мисля, че тя е много хубава идея за регионално развитие. Трябва да развием Юрбан енержи. Това е градска енергия. А когато управляваме конкретно и фондовете, имаме 4% за ремонт на сградите днес в Европа, но само 21% от този фонд се използва. Искам да разбера е, какви инструменти ще използваме, за да може всички държави членки, за да използват, е, е, да увеличат енергийната ефективност в сградите, е, да започнем да се борим срещу енергийната бедност. Това е ново явление, обаче бич за градовете. И как да изготвим нов инструментариум, и мисля, че ако си послужим с този инструментариум, господин Власак ще направи чудесен доклад и аз винаги ще мога да му казвам съдействие. Седем колеги искат да вземат думата. Ако обичате, е, сбийте изказванията. Питер Саймън е следващия изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя госта от Холандия за това, че ни представи какво се е възможно в неговата държава, в Германия това не би било възможно. В Германия има провинции, които си се занимават с тези програми. И те всъщност защитават специални свои интереси, което означава, че се пренебрега въпроса на истинските, за истинските нужди. Господин Влашек за делегирането на управлението на тези средства. Наистина трябва да погледнем някои функционални области, като например пазара на труда, как да свършим енергетиката или по-скоро промишлеността и економиката, как да постигнем структурни промени, които да подпомогнат економиката. Вие, господин Влашек, повдигнахте въпроса къде са границите. Аз съм роден в един град, където работех всъщност след това в общината по а, фондовете за градоустройство имахме 6 милиона бюджет за град, който беше малко под 20 000 души. И въпреки това имаше големи проблеми разбира се, ние сме твърде малък град, за да бъдем разглеждани като функционална зона. В другия край са пък най-големите функционални единици, като Ленстат в Холандия. Разбира се, подходът трябва да се адаптира. Друг въпрос пак, е, който мога да засегна във връзка с собствената си държава, но на нас ни трябват е, истински партньорства по оперативните програми. Това е нещо, което а, е, винаги е стояло като въпрос а, в Германия и при разработването и при прилагането на програмите. Това води до въпроса защо да няма съфинансиране. Защо не? Ако окончателните бенефициенти обаче не усещат, че се посрещат техните потребности, те няма да участват. Т.е. трябва да се допитваме до местните заинтересовани страни, разбира се, без да прекаляваме а, с осложняването или официализирането на проблема. Това смятам, че е много важно да залегне в бъдещото законодателство. А, можем да надхвърлим това, което в момента имаме, т.е. двете нива, но трябва да а, участва много повече местното ниво. Трябва да има съвсем ясни критерии за определене. И освен това, би трябвало да можете да докажете, че това е обосновано в края на проекта. Не е въпрос само да съставиш списък, че направихме АБВ и така нататък и а, проекти в еди кои си градове са изпълнени и градовете идват и казват, да, ето това се случи. Трябва да имаме ясна а, основа, ясни критерии, че са спазени правилата. И също така да осигурим, че няма много бюрокрация. По отношение на планирането искам да ви поздравя за това, като част във вашия доклад, интегрираното планиране. Наистина това засяга въпроси, които много ме интересуват. По отношение на интегрираното планиране, вероятно са ни необходими общи правила, които да бъдат част от интегрираното планиране и да бъдат прилагани от държавите членки. На нас това ни е необходимо, обаче в Германия това не се случва те трябва да са задължителни тези правила. Ако искаме да има интегриран подход, тогава смятам, че е, трябва правилата на играта да станат доста по-строги. Благодаря за това, че е, хвърлихте англосаксонска светлина върху въпроса. Всеки път е, се взема думата. Ян Олбрих сега има думата. Имам съвсем кратък въпрос и към двамата оратори, защото сега разглеждаме новите решения, имаме опита от миналото. Защо обсъждаме това делегиране? Винаги стои въпроса, кое е по-хубаво. Дали е по-хубаво оперативните програми да са изцяло в града, в един град или за група градове, или е по-добре оперативната програма да е на ниво регион и е, някаква по-голяма териториална единица, пък да има делегиране вече на ниво отделен град. Тоест на кого да се възложи управлението е, изцяло единствено на града, на общината или да има по-горно ниво, което да е делегиран на общината. Господин Козолино. На първо място ми позволете да изразя задоволството си от двете презентации, които бяха направени от нашите гости. Като вземем това, което те казаха и това, което каза нашия докладчик за проблемите в градовете, наистина е много ценно. Нека да изясня нещо. Това е един ключов въпрос и проблем за бъдещето на кохезионната политика. Когато в бъдеще я обсъждаме, особено в контекста на новите финансови перспективи, ще трябва да направим доста творчество и творчеството всъщност е предизвикателство за всички европейски градове, в крайна сметка. Ние искаме по-ясни, по-надежни цели и задачи. И това, разбира се, е свързано с стратегията Европа до 2020 година. Затова трябва да навлезем в конкретиката по отношение на европейските градове е, където в крайна сметка живеят от 80 до 85% от европейските граждани и там се произвеждат 70 до 75% от е, богатството на Европа, от нейното благосъстояние. Така че говорим за едно ключово предизвикателство пред целия Европейски съюз. Това, което чухме, заедно с а, а, някои от заключенията тук в а, този лист като част от доклада, искам да кажа, че а, с голямо желание ще работя с вас, господин Влашек, за да предвижим напред този доклад. След като казах това, имам два коментара, кой, един е от които вече бе споменат по какъв начин ще поставим в рамка регламента. Ако само го изменим, не съм много сигурен, че това а, ще доведе до надежност на политиката. По отношение на а, глобалните субсидии трябва да разгледаме този въпрос, тъй като той е от основна важност. Особено ако вземем примера на четирите общини в Холандия, които работят заедно. След това един въпрос, дали това може да се екстраполира, да се прехвърли едно към едно в други а, градове в Европа или пък в те градове. какво има предимство регионалното управление или нещо друго. На второ място смятам, че когато говорим за програми за възстановяване на градската среда, които имат за цел да вдъхнат нов живот на определени зони в градовете. Няма значение дали става въпрос за национални средства или европейски средства, те са недостатъчни. Трябва да участва и частния сектор. В светлината на скорошния ни опит през последните няколко години ние знаем, че балоните с недвижимостите могат да се появят възоснова на спекулативни сделки и това е опасност. За това трябва да внимаваме по този въпрос. Не ни се ще да е, се получи нещо подобно, но трябва да има комбинация между публични и частни средства за възстановяване на градски е, региони, които са пострадали, но е, трябва да има и някакви предпазни механизми. В крайна сметка смятам, че искаме да работим с господин Власек, за да изготви един хубав доклад. Благодаря. Господин Йосиф Матула, благодаря ви. Аз искам да задам един съвсем кратък въпрос, е, тъй като времето е наистина ограничено. Аз с удоволствие слушах е, тези доклади Ясно е, че е, в сърцевината на кохезионната политика капитала се съсредоточава в големите градове. А всъщност двигателя е в средните градове, е, двигателя за економическото развитие. И въпросът ми е какъв, е, какво мислите за малките и съвсем малките градове предвид бъдещето на кохезионната политика. Е, каква роля да изиграят те, за да не се задълбочават разликите между големите и а, е, малките градове? Ако обичате, гледайте си часовника, казва председателя. А, е, аз а, трябва да се приобщи гражданското общество в всички проекти, които се водят в големите градове. И за това мисля, че господин Власак е, трябва да вземе предвид всички проекти, които осъществяват економическа и социална интеграция. Защо трябва всички граждани да бъдат приобщени. И сега председателката, а, аз последно ще задам въпрос и после може би комисаря, двамата експерти и господин Власак ще ни отговорят. Всички вече се зададоха въпросите. Е, това, което чухме от нашите двама гости, е нещо, което ние назоваваме добри практика. И Ван Нистелрой е, попита как е, тези примери могат да се превърнат в добра практика в Европейския съюз, особено в две области. Ние знаем, че колкото и пари да има в бюджета или в националните бюджети, никога няма да има достатъчно обществени средства за възстановяване на стари сгради и изобщо е, за да се работи достатъчно по градската среда. Говореше се за Revolving Fund Джесика, опита на Холандия е, и за това, че в е, Холандия е, е имало привлекателност на частните инвестиции. Аз искам да вземем предвид това, когато изготвим следващата програма за градско развитие. И вие в вашия доклад така обърнахте внимание на резервуара от фонд дове, който имаме в револ... револвиращия фонд. Сега аз не знам, може би първо гостите, после представители на комисията, после ООД ще има последна дума. Ако искате да отговорите на някои от въпросите или да кажете нещо, заповядайте, имате думата. Да. Може би ще отговоря малко и на въпросите за господин Обре. относно подделегация 1, мисля, че Въпросът е много тежък. Аз лично вярвам, че за бъдещите предизвикателства ние не можем да реагираме по абсолютно същия начин, както за миналите, защото самите предизвикателства са различни. Различни са економическите, социални проблеми на областите, на градовете, които трябва да се справят с съответните си проблеми в развитието поне сега, мисля, че предизвикателствата са от чисто климатичен и а, енергиен характер и много често в големите градове те се комбинират с економически фактори. За тази цел ще бъде нужно да имаме такива под комитети, под делегации за градовете, защото според мен само така може да имаме а, интегриран подход при решаването на въпросите. Но това, което е специфично за градските програми, може би да бъдат включени в едно управление на много нива. Но самите управления на много нива също се, се сблъскват днес с едни такива сложни комплексни проблеми с енергиен, с климатичен характер и други. Може би колегата има друго, друга визия върху нещата, друг поглед. Благодаря, госпожо председател. Относно въпроса дали можем да имаме програми, които да се фокусират само върху градовете, бих казал, че националното правителство трябва само да предпочете фондовете, които са най-подходящи за конкретния случай. Аз от моят опит заключавам, например, че структурните фондове, които бяха отпуснати в нашия случай, бяха достатъчно гъвкави, за да се адаптират към различните проблеми и съответните програми, оперативни програми бяха достатъчно гъвкави. Някои от основните проекти, например свързани с околната среда, с транспорта, с заедостта, се осъществиха извън самия град, но те бяха директно свързани с града. Основната, основната област, където се водиха операциите, всъщност беше извън града, но имаше за цел да допринесе за развитието на града. А сега комисията им сме ли нещо да каже? Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо председател. И слушахме много внимателно е, изказванията, също така и въпросите. Комисията ще следи с голям интерес е, Знаете, знаете защо комисарят Хан, както и комисарят Левандовски го каза, много държи на а, градското развитие. И, например, винаги сме искали да подсилим градското измерение на нашата регионална политика. И ясно се вижда, поне, от, поне до сега, и от това, което беше свършено сега, ползата от градското развитие. И този опит, който сме придобили до сега, това, което сме постигнали в градското развитие, беше признат, широко признат и се превърна в един от основните принципи на работа на министрите. Така той беше подкрепен от декларацията от Толедо. А сега прилагаме вече Лисабонския договор. И той призовава за по-голяма роля на местните власти, включително и на градските власти в регионалното развитие. Виждаме в такъв случай нуждата от подсилване на ролите на градовете в изготвянето на бъдещите оперативни програми това няма да става за сметка на регионите и на местните власти. Напротив, просто се, и, се опитваме да извлечем максимума от потенциала на всеки регион, защото, както знаете, кохезията всъщност е една от основните цели на Европейския съюз. И комисията не може да, не, да, да остане с кръстени ръце и да си позволи да не експлуатира до максимум този потенциал, който ни се предлага. много, в много от случаите хората, преките участници в процеса казват, че не толкова парите, които се отпускат са важни, а начина по който програмата се осъществява с участието на какви партньори и така нататък. Така че стратегията Европа 2020 е базирана на а, един непрекъснат растеж на подсилване на градовете, интегриран подход, все по-голяма роля на градовете. Мисля, че трябва да приложим точно тези цели. Не мисля, че това е просто предлагане на подкрепа за градското развитие, просто защото много хора живеят в градовете. Това е възможност за Европа да се справи с предизвикателствата на своите градове. Имаше въпрос относно ролята на малките и средно малките градове. С териториалната кохезия ние ще прилагаме функционален подход. За тази цел трябва да изготвим стратегии за всяка една област. В територии с малки и средно малки градове трябва също да се изготви такава стратегия. И е, тази стратегия да е съгласувана с самия район. За Джесика и другите финансови инструменти комисията размишлява за подсилване на финансовите инструменти. Имаше една много дълга фаза на начало на прилагането им. И сега в Джесика се използват 1,5 милиарда евро. А скоро време тази цифра ще стане 2 милиарда евро. И сега размишляваме как по-добре да използваме тези средства. И евентуално да използваме част от тези средства за по-голяма енергийна ефективност. И очакваме за бъдеще Европейския парламент да ни подкрепя и да се сътрудничим при изготвянето на кохезионната политика и за нови идеи в областта на градовете в рамките на кохезионната политика. А сега дам думата на колегата Влашък. Мадам Госпожо председател, Искам да взема отношение към някои от е, чутите коментари. Искам да благодаря всички участници в дискусията. Искам е, да се спра на някои въпроси, които трябва да обсъдим. Ние говорихме за Джесика, но трябва да направим сравнение е, колко и какъв процент е, от е, фондовете са инвестирани от градовете през Джесика, за да могат те да си подготвят проекти и да предвидят финансиране. Ние в Чешката република направихме изследване на 620 е, е, градове и общини и резултатът е, че от 5 до 10% от е, бюджета на тези градове могат да се финансират от Джесика. Освен това, видяхме и примери с проекти, какво е важно? Е, важно е да се е, включи е, частния сектор и той да вложи средства в фондовете. Мисля, че за в бъдеще това ще бъде значителен източник на средства и ние трябва да го използваме. Сега искам да поставя ударението и върху важната роля на националните сдружения които преговарят условията с националните правителства. Холандия е подходящ пример, обаче градовете и общините не могат да договорят по-отделно добри условия. Те е, трябва да обединят е, е, своите възможности за преговори и съвместно да преговарят с правителствата. По някой от е, казаното е, от е, депутатите, госпожа Дейли говори за предизвикателствата от климата. Разбира се, има и други въпроси, като запрашаването, шума, зелени райони в общината, градския транспорт. Изобщо всичко това се отразява върху климата върху е, пестенето на енергия и е, социалните различия. И е, те съществуват. Така че всичко това трябва да се решава в интегриран подход. Всичкото също се отнася и за енергийните доставки, а не само до отоплението. Също се отнася и за доставката на електричество и така нататък под делегации. Да, аз съм съгласен с вас, но трябва да знаем е, границите е, до е, които вече не е ефективно е, да се подделегира. Не знам дали ще можем да очертаем е, ясна граница, защото има е, малки градове, които си имат експерти и които ще могат да подготвят проекти, да ги управляват и да използват е, средствата. Аз смятам, че е, трябва да е, имат поне 100 000 жители тези градове, партньорствата и устойчивост. И е, как, е, инвестир, как инвестициите да бъдат рентабилни. Трябва да има ясни критерии, е, всеки проект е, да бъде устойчив и да има някаква възвръщаемост на инвестираните средства. И трябва да се докаже ефективността на инвестициите. А, някои говориха за частни фондове, за частни е, средства. Да, ние трябва е, да е, привлечем и частния сектор. Е, говорихме и за малките градове. Аз не искам сега да ги забравяме, обаче се опасявам, че ако, например, трябва да вземем предвид хора, които ежедневно пътуват до големите градове или студенти, които пътуват всеки ден. Е, е, трябва да се средоточим върху големите е, райони и някакси от само себе си големите градове да привличат граждани от околните малки селища. Гражданското общество. Разбира се, ние трябва да е, водим дискусии за гражданското общество на общинско ниво. Разбира се, да, това също трябва да се договори на местно ниво. И последното, което искам да кажа, е за ефекта на лоста, госпожо Хюбнер. Госпожа, госпожа, госпожа Хюбнер говори за това как може да се използва Джесика. Аз мисля, че за в бъдеще е, тези инструменти ще се използват все повече и повече. Въпросът е да се изяснят принципите. Ние сме е, направили нашите анализи и трябва да приемем, че по-малките общини и градове не разполагат с достатъчно познания за това как да използват Джесика и затова трябва да е, ги подготвим. Аз е, е, очаквам вашите коментари с имейл в писмена форма. Ще е, подготвя е, и работния документ, който ще обсъдим в последствие. Надявам се, че този обмен беше много полезен и за вас, и за докладчетите в Сянка. Още веднъж искам да а, благодаря на колегите от Холандия и от Северна Ирландия, господин Рак и Джери Уилям и разбира се на комисията. С това искам да закрия заседанието. Е, с колегите се срещаме утре сутринта е, с, с картите за гласуване. Ако обичате, напуснете залата колкото може по-бързо, защото имаме среща на координаторите. Както винаги, времето е ограничено. Още веднъж ви благодаря, ако обичат координаторите да останат в залата.